за тъканите и клетките. Вашия доклад е изключително навременен и ще ни помогне значително в нашите задачи в тази област. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Така, дебата приключва. Гласуването ще е утре в 12 часа. Дами и панове, dalším бодем dnešního jednání справа, zpráva, kterou пан Густавсон úloha Позволете ми да преминем към следващата точка от дневния ред. Доклад на господин е, Микал Густавсон, ролята на жените в зелената економика. Четири минути имате, господин Густавсон. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар. От първия ден на създаването на този доклад аз поддържах тясна връзка с докладчиците в сянка, с обществеността, с организациите, с нестопанска цел. Искам да благодаря на всички вас, на всички участници в процеса по изготвянето на този доклад. Вашите предложения, гледни точки допринасят за цялостния характер на този доклад много изменения. Имаше, имаше специална страница във Фейсбук, посветена на темата. Там имаше ценен принос, имаше и устен принос, който също е много ценен. Тук става въпрос за сътрудничеството между економика и околна среда. Може да има много политически гледни точки, но една от тях е особено важна. Когато се говори за економически проблеми, дебата става изключително технически, като че ли мъжете и жените не съществуват, макар че като цяло економиката се свежда до това как човек да оцелее на планета с ограничени ресурси. Днешната економическа система не отчита факта, че природните ресурси са ограничени. Постоянният растеж е нещо като религия. Рано или късно обаче ще има колапс, защото всяка стока или услуга, която се произвежда, изисква природни ресурси, например вода, енергия, метали. Това съответно влияе върху екосистемите, които са пък основата на нашето съществуване и благоденствие. Така че трябва ли да има равнопоставена зелена економика? Какво представлява тази економика? Това е економика, в която защитаваме възможността на планетата да възпроизвежда своите ресурси и също времено има равнопоставеност. Гарантираме равнопоставено разделяне на ресурсите между всички, между мъжете и жените, между поколенията. Зелената економика не е свързана само с зелени технологии, тя е свързана с социална справедливост. Става въпрос за устойчива економика. За да се създаде устойчиво бъдеще, не трябва да мислим само за пазарите и в краткосрочен план. Трябва да поставим благосъстоянието на човека на първо място. И за да стане това, пък трябва да защитим основните функции на екосистемата, защото без тях няма да има благоденствие. Пътя към зелената устойчива економика минава най-вече през промени в богатия свят. Ние трябва да създадем устойчиви модели на потребление, на производство. Днешната потребителска политика, потребителски навици няма да доведат до нищо добро задълбочава се тази пропаст между мъже и жени, между богати и бедни, между третия свят и богат свят. Съответно, трябва да има целенасочени мерки, като квоти, например, транспорта, потреблението, хранителните стоки, благоденствието. Всичко това са области, които са свързани с устойчивата економика. И съответно, тук трябва да има и перспектива свързана с половете. Доклада съответно дава много препоръки в тази връзка. Говори се за устойчива економика, където мъжете и жените имат равни възможности да решават как да протече зеленото развитие на планетата. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, започваме спонтанните изказвания. Първия оратор е госпожа Заборска. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, съвсем е, накратко ще подчертая, че в доклада е записано, че държавите би трябвало да включат е, по-активно жените в зелената економика. Е, Мъже и жени е, естествено са заинтересовани да получават повече социални е, придобивки, но зелената економика не би могла да функционира е, правилно без съответната целенасочена политика. Спомням си в миналото какво се казваше при нас жените да участват по-активно в производството, в селското стопанство и така нататък. Като че ли участието и е, работата на жените в къщи и в рамките на семейството няма никаква стойност. Да, добре, е, необходимо ни е естествено всичко това, необходимо ни е и така наречената е, социална и зелена економика, но не бива да забравяме и приноса на жените в семейството. Благодаря, господин председател. Приветствам доклада, поздравявам докладчика. От съществено значение е наистина да се включи въпроса за равенството на половете във връзка с опазването на околната среда. Е, жените имат все по-голямо участие в високотехнологичния сектор, а още повече предвид усилията за намаляване на безработицата сред жените. Жените също така трябва да бъдат равно представени в политическите органи, вземащи решения в областта на опазването на околната среда и прехода към зелената економика. В развиващите се страни, най-вече по въпроси за достъпа до чиста питейна вода и опозотворяването на биомасата, са жизненно важни за благосъстоянието именно на жените. Накрая бих препоръчала държавите е, членки да увеличат капиталовложенията в развитието на обществения транспорт, на устойчиви обществен транспорт, за подобряване на жизнения стандарт и утвърждаване на социалното приобщаване. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор е госпожа Влашикова Бенова. Благодаря, Господин председател, зелената економика е устойчива економика. Като економическата устойчивост върви ръка за ръка с социалната устойчивост. Нещата трябва да се разглеждат в тяхната целокупност. Трябва да имаме предвид и сексуалната ориентация, и е, спецификата на пола и така нататък тъй като половете се различават, възгледите на жените са малко по-различни от тези на мъжете. Жените не могат да се приспособяват толкова лесно към дискриминацията, независимо от това, че тя продължава много дълго. Жените не се примиряват и с влушаване на състоянието на околната среда. Те са първите обаче, които страдат от е, замърсяването на околната среда. Трябва най-сетне да си дадем сметка, че жените не са достатъчно представени в ръководни органи, които взимат решение за околната среда. Благодаря, господин председател. Аз също благодаря на докладчика господин Густавсон не само за работата по доклада, а и за отличното съдействие с нас е, по време на изработването на доклада. Наистина, отсъствието на това измерение за равенството на половете от областта за опазване на околната среда на нас е поражение на е, ефикасността и ефективността на самото опазване на околната среда. И това се подчертава в доклада, а аз ценя високо и това, че в окончателния текст бяха включени две от нашите изменения. Първото за специфичната роля на жените в условията на економическата криза и в контекста на стратегията 2020. Факт е, че жените в по-висока степен страдат от днешната економическа криза. Факт също така е, че преходът към една ниско въглеродна економика е, би създал търсене на високо квалифицирани специалисти и това е възможност и за жените. Благодаря. Госпожа Тикал, е следващият оратор. Благодаря, господин председател, господин комисар. Изменението на климата, загубата на биологичното многообразие е, заплашва живота на човека и е, целостта на човешкото общество. Ето защо аз призовавам да се помогне на жените е, в професионалния им път, в селското стопанство, в туризма, в екологичните иновации и най-вече в областта на услугите. Трябва да се подкрепи с особени усилия достъпа на жените до микро кредит за насърчаване създаването на малки и средни предприятия. В областта на енергийната ефективност се очаква създаването на повече от 2 милиона нови работни места и жените би трябвало най-вече да се възползват от средствата по е, Фонда за регионално развитие, по социалния фонд, за да се възползват на свой ред от тази възможност за заетост. Трябва да се стимулират капиталовложенията, подчертавам, в устойчиво инфраструктурно развитие. И госпожа Чешко е последна записала се за изказване. Благодаря, господин председател. Аз съм тук всъщност, защото исках да се изкажа последващия доклад, но независимо от всичко, ето че изслушвайки изказванията на колегите, реших, че все пак трябва да кажа няколко думи и по тази тема. Да, аз съм съгласна с казаното тук. Дали жените ще реализират своята важна роля в рамките на зелената економика? това е, все още е под въпрос. Важно е във всеки случай да е, настояваме за равенство между мъже и жени. Трябва да имаме предвид, е, че жените, които е, отглеждат деца, които се грижат и за домакинството, трябва да имат достъп и до професионална реализация. Заедно с мъжа си трябва да работи, независимо от това дали е на полето или някъде другаде. В никакъв случай обаче децата не бива да страдат от това, че, жени, че майките им работят. Ние трябва при всички положения да насърчим обаче цялостната реализация на една жена и в семейството, и извън семейството. А сега комисарят Дали. Господин председател, уважаеми депутати, от името на комисията искам да благодаря на парламента и най-вече на господин Густавсон за този доклад ролята на жените в зелената економика. Искам да благодаря и на Комисията по правата на жените и равенство на половете. Овластяването на жените и запазването на техните права е цел и средство за постигане на зелената економика. Важността на равенството на половете и овластяването на жените е много голяма, когато става въпрос за устойчиво използване на ресурсите – Всичко това е особено релевантно, като се има предвид последващото действие спрямо конференцията Rio плюс 20. Много се каза за резултатите от тази конференция. Някои казаха, че е, не сме постигнали много, но повече от очакваното, така или иначе. Тук се включва и въпроса за равенството на половете. Тук направихме една крачка отвъд Йоханесбург. Вече се признава, че този елемент е централен за устойчивото развитие. Успяхме да имаме специален раздел за равенството на половете и овластяването на жените в редица области. Аз обаче искам да поговоря за нещо друго, също така положително. и все така във връзка с Рио плюс 20 и позицията на Европейския съюз. Включването на равенството на половете в редица глави на заключителния документ. Включиха се съответно много показатели. В тази връзка, не на последно място, свързани с изграждането на капацитет и намаляването на бедността. Рио взе решение да даде повече власт и възможности на жените, да се подсили тяхното участие в производството на храни, да се даде възможност и достъп до кредит, до обучение, до социални услуги на жените в целия свят. Включването на равенството на половете във всички области, които са част от зелената економика, ще представлява важно последващо действие спрямо Рио плюс 20. И комисията ще вземе предвид равенството на половете в бъдещите си действия. Прехода към приобщаваща зелена економика те първа започва на ниво Европейския съюз. Призава на Европейския парламент да се гарантира включването на равенството на половете във всички политики – е добре обмислен и сега имаме включване на този принцип във всички елементи на последващите действия спрямо Рио плюс 20. Благодаря, господин комисар. Така приключва дебата. Гласуването утре в 12 часа. Е, Dalším bodem pořadu jednání je zpráva, kterou předkládá paní. Следващата точка от дневния ред е докладът на госпожа Гарсия Перес Условия на труд на жените в сектора на услугите. Давам думата на докладчика за 4 минути. Благодаря, господин председател. Сектора на услугите е почти на 70% отговорен за общата